президенте! Председателят. Бонжорно. Бонжорно. анкил. Добър ден. Здравейте и на посетителите в залата днес. И така, Протоколът от вчерашното заседание вече е разпространен и ако няма никакви коментари по него, Протоколът ще се счита